председателка. Voilà, bonjour à tous. La séance est ouverte. Добър ден. Започваме нашата работа. Започвам с съобщение. Получих от АЛДЕ и групата на социалистите искания за назначаване в парламентарните комисии Списъкът ще бъде приложен към протокола и ако до а, изработването на протокола няма възражения, ще се счита за прието. Okay. Съгласно дневния ред, преминаваме към заключенията от специалното заседание на съвета по економически и финансови въпроси на 7 септември. От името на съвета, министра на финансите на Белгия, господин Рейндерс. Благодаря ви, госпожо председател. Искам само да кажа, че заседанието на ЕКОФИН се състоява в Брюксел. Отбелязахме напредък по два въпроса, като приехме европейското 6-месечие в рамките на новата процедура и препотвърдихме споразумението, което бе постигнато по време на тристранни разговори относно финансовия надзор. Също така започнахме дебати, които ще продължат до края на месеца и ще продължат по време на е, неофициалното заседание на ЕКОФИН относно приноса на банките и, так, и так, таксите върху финансовите сделки. Що се отнася до 6 месечето, още от следващия месец ще започнем прилагането на новата бюджетна процедура и ще поискаме от държавите членки от пролетта да предават съответни финансови данни, като се надяваме, че към тях ще бъдат приложени нови разпоредби, разпоредби свързани с прилагането на санкции. Председателството ще работи тук е, по тези въпроси по инициатива на комисията и в тясно сътрудничество с комисаря, който отговаря за тези проблеми. Бих искал да благодаря на докладчиците и членовете на Европейския парламент, които участваха в дебатите и допринесаха за постигане на консенсуса на комисара Барние и предишните председателства. Сега сме изработили документи, които ни позволяват от 1 януари да създадеме новите структури за финансов надзор надзор и за определене на системния риск и по този начин ще можем да създадем една нова структура на финансовата система с нов надзор. Това обаче не е окончателно решен въпрос. Ние сме в началото на, на един нов процес. Вероятно ще има още дълги и задълбочени дебати за изработване на нови документи, които ще ни бъдат е, представени от комисара Барние, но ще спазваме точно е, времевия график. Това са двата въпроса, по които взехме решение в Екофин. Също, също така обсъдихме и два други проблема. Е, участието на, на банките и е, налагането на такси върху финансовите сделки. Е, дебата в рамките на Екофин определи известни насоки и на основата на тези насоки комисията ще може да направи конкретни предложения и предполагам, че ако сме толкова решителни, колкото бяхме по въпросите на надзора. В следващите месеци ще можем да изработиме механизми за координиране в Европа. Някои страни вече са въвели известни а, такси върху финансовите сделки, но има още много въпроси, които трябва да бъдат решени. Министрите на финансите ще обсъдат този проблем в края на месеца Знаете, че проблема свързан с налагането на финансовите такси е спорен. Е, проведахме задълбочен дебат. За е, търсиме възможност възможността да въвеждането на, на подобни процедури в Европейския съюз, но също така в сътрудничество с други партньори. Много е важно този проблем да бъде обсъждан с нашите партньори отвъд Атлантика и в с нашите партньори от страните с бързо развиващите се економики. Трябва и ако някой ден подобна такса е, бъде въведена, трябва да решиме за, за какво ще бъдат използвани приходите, дали ще бъдат е, внесени в националните бюджети или ще се финансира а, е, проблеми, свързани с околната среда. Това е, госпожо председател, проблемите, които обсъдихме. Благодаря ви за това а, е, обяснение. Господин Барние, благодаря. Преди всичко искам да изложа как ние подходихме към съвета ЕКОФИН как и от името на колегата Шемета. Имаше четири основни пункта, които, както каза и господин Рейндерс, бяха изработени с участието на парламента и които имат структура определящо значение. Вие знаете, че откакто ми оказахте доверие през да ми избрахте на този пост, съм поставил като приоритетен приоритетна цел надзора и тухличка по тухличка трябва да изградим този надзор, пазар по пазар, продукт по продукт и да използваме уроците, извлечени от кризата, така че да създадем ефикасен и интелигентен надзор – така че на края на процеса нито един участник, нито един пазар или продукт, нито една територия да не може да избяга от този ефикасен надзор. Искам искрено да благодаря за на вашите докладчици. Надявам се, че парламента ще одобри резултатите от трилога. Господин Франц Преседо, госпожа Голар и председател на комисията Шаран Болс, която водеше много решително трилог. Дидие Рейндерс изигра много важна, много волева роля, опирайки се на целия си екип и използвайки свършеното преди него от Испанското и Шведското председателство – Първо, причината за предложението на Комисията за надзора се корени в е, интелигентния труд, свършен от господин Жак Деларозиер, който извлече един от първите уроци от кризата. Комисията е, работи много, за да подготви тези три структури, съвета за системен ред, това са европейски структури, които ще играят ролята на радари, на детектори и които са необходими, защото половината от банките във вашите страни принадлежат на други страни. Така че трябва да обхванем транснационалните финансови институции, които крият системен риск. Искам да благодаря на председателството и на парламента, на вашите докладчици за изключително важната работа, която свършиха на този първоначален етап. Сега започва градежът. И ще видите, че, с всяка изминала седмица, следващата седмица ще е, говоря за производните продукти, за продажбите на червено. лека по лека ще напредваме. Знаете, че има дебат за таксите. Е, различни дебати се водят и, както каза Белгийското председателство, не трябва да смесваме темите, макар че всички засягат финансирането от финансовия сектор. Е, Първата идея е фонд за решаване на, разрешаване на кризи. Дебата е изключително полезен. И защото разнопосочните мнения позволяват да си изясним нещата. На неофициалния съвет в Мадрид обмисляхме как да създадем един кит инструменти за предотвратяване на кризи като е, основната идея е, че предотвратяването винаги е по-ефтино от решаването. Това въжи и за финансовите кризи. И другата важна идея е, че е, не трябва винаги да се обръщаме към данакоплаците, за да плащат. Трябва банките да плащат за собственото си спасяване. Представихме елементите на този инструментариум, като един от тези елементи е фонда за разрешаване на кризи. Госпожа Ферера свърши изключително полезна работа от вашия парламент и през октомври ще представя моето съобщение, като ще се облегна на, реж... на работата на госпожа Ферейра, на парламента, на съвета на министрите защото тук напредваме в рамките на базълския процес, капитализация, собствени средства, това са основните понятия и най-вече приноса на банките, именно таксите, които банките ще заплатят. Сега обаче трябва да усъвършенстваме тези мерки, за да може те наистина да са ефикасни и да не може да се намират вратички, за да се избяга от тях трябва да не забравяме, че мерките имат кумулативен ефект и много добре да ги напасваме. Така че, пак казвам, през октомври ще представя своето съобщение за предотвратяване на бъдещите кризи, за отговорността на банките и за фонда за решаване на проблемите. Германия приложи вече тази идея, Швеция го направи и ние ще се опитаме да изградим една координирана система за да може да избегнем липсата на координация и конкуренцията да доведе до двойно облагане или двойни такси за банките. Процесът току-що започва. Е, друг процес, който също е в началото си, това е таксата върху финансовите сделки – е, групата Г20 не прояви особен ентусиазъм, но ние смятаме, че идеята е справедлива. Финансовите транзакции трябва да бъдат облагани с някаква такса, което ще позволи да се финансират някои мерките е, за решаване на някои основните световни предизвикателства. Е, света, в който живеем, ще стане по-сигурен, ако стане по-справедлив. И вие знаете какви предизвикателства има пред нас екологични, финансови, с хранителните продукти, които, предизвикателства, които застрашават най-вече по-бедните страни. Затова трябва да търсим повече справедливост. Знам, че в съвета на министрите далеч не сме постигнали консенсус, трябва да продължим да се мъчим да, да го постигнем. Колегата Семета също работи в тази насока и е, сега подготвяме ново съобщение по таксата върху финансовите сделки, пак през октомври. А имаме и програма за стабилност и сближаване, има работна група. Мисля, че идеята за европейско 6 месечи е много добра, защото това позволява да се прави бюджетен анализ на всяка една държава, като се спазва нейния суверенитет и което ще бъде една моментна снимка. И предвиждаме нещо като един екран на радар, който да отразява политическото и економическото развитие на държавите членки, съвета ще използва свършеното в комисията. Дидие Рендърс предизвика два дебата, които искам да спомена накратко. Е, единия а, е за Международния организъм по защитоводни стандарти, за където трябва да се гарантира по-голяма прозрачност. И аз обещах на неофициалния съвет през октомври да представя един доклад за трансатлантическите връзки, които ще изготвим заедно с парламента. Ние в Г20 не сме само ние, Европа и американците. Много трябва да внимаваме мерките, които се взимат, да са паралелни, са взаимни мерките, които взима президента Обама и тук в Европа по отношение на надзора. Така че трябва да имаме някаква сравнителна таблица на това, което става в Съединените щати и това, което става в Европа, за да може да постигнем едни и същи цели, макар и да нямаме едни и същи методи или мерки. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега Давам думата на ораторите от името на групите. Госпожа Хортман Кол за НП. Eh, eh, Благодаря, госпожо председател. От името на групата на НП бих искала да кажа, че ние сме много удовлетворени от е, е, договореното по отношение на финансовите въпроси до този етап. Това е изключително важно, защото Благодарение на силната комисия и а, бългийското председателство, надали можехме да стигнем до а, този добър резултат за банките. Много е важно, защото по този начин може да се укрепи финансовия надзор в Европа, в ЕКОФИН. Всички въпроси, свързани с банкови данъци и налог, се отнасят всъщност до точно това, което искаме да постигнем в крайна сметка, за да преодолеем кризата. Не се напра... не постигна голям а, напредък по отношение на срещата от Г20, но много е важно ние да поемем пионерната, водещата роля, въвеждайки наистина един налог върху банковата дейност. Това трябва да се направи по координиран начин. Някои държави членки вече въвеждат подобен данък така че, е, господин комисар Барние, аз наистина бих ви насърчила да е, продължавате да работите по тази инициатива, за да може координирано да се изгради този механизъм в Европа. И Можете да разчитате на парламента, че ние ще бъдем на ваша страна в тази инициатива. Що се отнася до данъка за банковите операции? Мога да кажа, че наистина много усилия трябва да се вложат тук за да може да се постигне нужното, което да влезе и в програмата на Г20 не можем сами да работим. Господин Шулц е иска наистина да се въведе такава, такъв данък, но искаме да уточним какви са ползите и кои са евентуално недостатъците на едно подобно решение. Трябва да се уточни, но в рамките на контекста на Г20. Благодаря. Председателката сега господин Булман. Минута и половина. А, господа, Госпожи и господа, подкрепям ви за извършената дейност до този момент и наистина добър резултат е постигнат. За съжаление, обаче, сега говорим за нови задачи и а, има много неща, които не са във всеки случай в, на такъв етап на развитие. Например, хедж фондовете. Нужно е много още да се направи в тази насока, господин комисар. Много ви моля, направете нещо в тази насока. Нужен е добър регламент, необходимо е законодателство за всички, както в Европа, а също така трябва и извън Европа да спазват същите стандарти и правила, защото в противен случай предимствата за Европа ще се е, превърнат в недостатъци. Нужно е да имаме ясни. Е, ясен напредък. Да не се превръщаме в черната овца, да не унищожаваме добрите компании, като ги нарочваме по този начин. Много е деликатен въпрос. В никакъв случай а, не би трябвало да стигаме до подобно настройване. А, ролята на лобитата също е много важна. По отношение на данъците, е, не съм съгласен с казаното от НП. Европа очаква отговори. Е, не трябва да се явим на срещата на Г-20 без ясно решение. Трябва да действаме в Европа, разбира се. Трябва да имаме решителни стъпки по отношение на постигане на нашата позиция в Европа и тяхното изпълнение – Нужно е, е, да има европейски отговор. Благодаря, господин Булман. Сега госпожа Куарт, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията и на Белгийското председателство, което а, така структурираха банковия надзор. Бих обаче да кажа, че през миналия декември миналата година добре, че Европейският пар- парламент постави акцента на това, че ев- европейските а, страни поставят из- създават известни препятствия. Сега, аз понеже съм докладчик на Комисията по системния риск, господин Барния много говори за радари, за мотори, но в самолета има и пилот. И този пилот трябва да продължи да води напред, да кара самолета. трябва, трябва да продължиме да, да, да се бориме в отделните отрасли за създаване и задаване на правомощия на различните агенции е, възможност да упражняват надзор над рейтинговите агенции, както и камерите за компенсация, както и трансграничните корпорации. Или ще създадем един вътрешен пазар с европейски надзор и европейски контрол, или ще има просто един много е, разхлабен контрол и караници между различните е, страни. Сега давам думата на господин Гиголд. Две минути и половина. Първо, искам да кажа, че това е изключително важен момент за Европа. Трябва да постигнем споразумението за надзора. Много сме постигнали благодарение на Белгийското председателство, благодаря и на господин Барние, и на комисията, и на колегите в политическите групи. Наистина много важна стъпка направихме напред. Е, хора има все още, които казват, че Европа не може да направи напредък в тази област, но очевидно това не е така. На второ място в областта на надзора. Бих искал да благодаря на комисията за предложенията по отношение на наблюдение и изпълненията на бюджетите. Необходимо да се направи още и по отношение на макроекономическото развитие. И искам да кажа нещо по отношение дискусията за налога върху банковите операции. Различни гласове се чуват. Господин Барние и господин Барозо подкрепят тази идея за подобен данък, а има други, които отхвърлят тази идея. Много ви моля, подходете като колегиум, изразете всичко на един глас. Господин Шамета, например, излиза с един доклад, в който има резултати, които се отричат от науката. Това проучване е, се провежда от името на института Брогле. И господин Шамета, защо в момента не е тук? Той се критикува от парламента. Той би трябвало да участва днес в е, дебата. Ако сега си върши домашното е, задължение и работа, значи трябва да ревизира е, всичко това, което видяхме до сега и да се направи едно ревизирано предложение. Дали просто това ще остане още едно проучване, което просто е поръчано и си остава някъде? Важно е, когато се стигне до решение на съвета, то да бъде базирано на всичко, което се извършва до сега. И разбира се, Г20 срещата в рамките на предишното председателство надали е достатъчно Испания е член на Еврогрупата. Има а, социалистическо управление. Би трябвало, разбира се, да има ясна социалистическа позиция и същевременно изразена в съвета и в парламента. Аз бих е, искал НП да уточни малко е, своята позиция по отношение на критиките за данъка върху банковите операции. Не мисля, че вие говорите от името на цялата или мнозинството на групата на НП. Необходимо е, подчертавам, да имаме общо действие. В противен случай нещата се получават на парче и а, наистина няма да бъдем подкрепени от финансистите в Европа, вероятно. Благодаря. А, благодаря. Искам да поздравя председателството за извършеното по отношение на банковия надзор. Но искам да се спра на банковите операции. В парламента доста вече време насърчавам всички да има ясни проучвания. Екофин, вместо да разгледа само политическите концепции и понятия, в крайна сметка, заедно с е, приноса на Шемета, се базират на е, различни данни и статистика. Необходимо е, разбира се, да се направи едно е, независимо проучване – защото може да се получи така, че една държава получи едва ли не 70% приходи от един данък. Това е невъзможно да се приеме. И във всеки случай искам да кажа, че този данък върху финансовите операции не са просто свободни пари, с които може да се действа ей така ако пенсионерите очакват своите пари да дойдат, ако компаниите плащат за всичко и за всяка една операция, в крайна сметка се стига до едно доста е, ясно решение. Една, един подобен данък е доста опростенчески. Необходимо да се намери наистина един сериозен, всеобхватен отговор на този въпрос. Вместо да се отклонява процеса, да се иска непостижимо налагане на данъци в цяла Европа, необходимо е да се намери друго решение. Необходимо е да се укрепят публичните финанси в държавите членки. В противен случай просто се на, наказват а, а, онези, които оперират със средствата. Благодаря. Председателката, господин Потес, минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Екофин реши да вземе решение за въвеждане на европейско 6-месечие, както и обща европейска бюджетна политика. Но къде е демокрацията? Разбира се, аз съм за ко- координирането, но когато става дума за дефицит, трябва да мислиме по-скоро за създаване на е, работни места. Не смятам, че съвета на министрите иска да, да, да влуши положението, но е, не смятам, че Брюксел трябва да, да решават начина по който отдалните държави членки ще е, изпълнат своите задължения към своите съграждани. Защото Екофин в, в момента не взима само краткосрочни решения, той взима дългосрочни решения относно формирането на нашите бюджети. Благодаря, че, сте много щедри с нас, но истинския проблем е, че насоките ще бъдат създадени от 20 27 правителства. Но какво ще направят немците, какво ще направят гърците? И от Но Нека да не забравяме, че държавите членки няма да се остават да се, тази политика да им се налага от Брюксел. Господин комисар, искам да ви направя един комплимент. Очевидно, вие имате воля, но можете ли да осъществите? Вие сте се заловил в, с един процес, гарантирате, искате да гарантирате неговата прозрачност, но можете ли да обясните на съгражданите ни защо само добрата воля не стига и защо това, което постигаме е доста ограничено? Трябва някакво обяснение. Казва ни се, че надзора на финансовите пазари в Съединените щати е по-строг от това, което искаме да създадем в Европа. Искаме ясен отговор. Как възнамерявате да решите проблема с подземните банки, с чистия капитал? Какво иска комисията? Всичко, което замисляте, докъде ще ни заведе, нещата са доста неясни. Какво ще направим срещу принципа too big to fail, т.е. една банка е твърде голяма, за да може да й се позволи да фалира. Например, банка, има банка, на банката Адрия, например, в Австрия, може да доведе Австрия до положението на Гърция. Как ще се избегне това? Сега давам думата на господин Гозе за две минути. Е, не. Те не. Искам и аз да се присъединя към хвалебствията за добрите резултати в областта на надзора. както припомни Силви Голари, и парламента изигра своята роля и през декември имаше декларация на координаторите на четирите основни групи за повече Европа в тази област. И мисля, че стигнахме добро решение. Комисията работи усилено и наистина се радвам на програмата, която обявява господин Барние. Слава Богу, че намерихме възможно да сключим това споразумение, защото надзор в финансовата област ще гарантира престижа на Европа. Така Европа, гражданите ще видят какво конкретно прави Европа. Те искат резултати също така престижа на Европа спрямо международните ни партньори, а именно най-вече Съединените щати. Имах скоро контакти с представители на американските финанси и те се боят до някъде, че чувството за правна несигурност, промяната на законодателството, клаузи за изтичане на срока са доста несигурни. Аз за това смятам, че законодателството трябва да бъде нещо окончателно. Не трябва да даваме впечатлението, че на всеки 2-3 години сменяме текстовете. Искам да пледирам тази сентима, трилог с комисаря Барния за альтернативните фондове и е изключително важно да намерим бързо решение. Знам, че Белгийското председателство и вие лично, господин министр, сте се ангажирали в това, за да може през следващите седмици да стигнем до споразумение, така че на следващия съвет ЕКОФИ да съобщите, че сме намерили споразумение за регламентирането на альтернативните фондове. Надявам се, че ще бъдат направят и следващите крачки до намирането на добро решение. Сега господа Подимата от социалистите за минута и 30. Госпожо председател, господин комисар, решенията взети от Екофин вчера за създаване на ефективна надзорна система е важна крачка към по-доброто финансово управление, към което всички се стремим. Но ние се сблъскваме с едно много сложно положение. Не става дума само за надзор и бюджетна дисциплина. Става дума за създаване на нов економически модел, който да отговаря на очакванията на гражданите пълна заетост и справедливост. За това, разбира се, трябва да има бюджетна дисциплина, но също така да се намерят необходимите средства за създаване на пълна заетост с частни и обществени средства, за да се, да, да се намалят разликите между различните държави членки, които водат до несправедливост и дисбаланс. Трябва да има и по-справедливо разпределение на богатствата. И тук смятам в, за решение на този проблем налагането на такса на финансовите сделки може да играе важна роля. Като по този начин ще може... Ня... Комисията трябва да да бъде водеща в налагането на различни правила в този смисъл. Позволете да благодаря и подкрепя комисията и съвета в извършената дейност по отношение на а, финансовия сектор. Но има някои неща, които искам да кажа. Наистина подкрепяме координираните стъпки и фонда, но що се отнася до данъка върху банковите операции, тук вече говорим за един много сложен и много различен данък. Да бъде глобален или как да бъде подготвен, да има данък върху всички операции. Това може би просто е технически невъзможно, а може да бъде и много рискова ситуация и така пазара може да стане още по-колеблив и несигурен. Имам въпрос. Ако целта е да се съберат средства за всеобщи цели, тогава къде отиват тези пари и кой отговаря за тяхното разпределение? Когато се говори за данък за конкретна цел, знаем ли кога наистина е достатъчно голям? И ключовия въпрос е кой ще събира този данък? Държавите или Европейския съюз? Ако тогава Европейския съюз далече от гражданите, как всъщност ще можем да спрем непрекъснатото му повишаване в един реален свят, който изглежда никога не е достатъчен размерът данъка, когато политиците имат нужда от допълнително пари. Благодаря. И Благодаря, господин Рот, господин Дингфърер. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да поздравя господин Рендерс. Надявам се, че нещата ще тръгнат по правил, в правилната посока, но, но трябва все пак да, да, да, да помислиме по какъв начин ще функционират нещата, защото всеки иска да се качи на автобуса, но автобусите пътуват в различни посоки. Е, говориме за такса или налог на финансовите транзакции. Вече не говорим за таксата Тобин, но какво означава това? Това означава, че ще разпъдим капиталовложенията, инвестициите. За какво точно става дума? На къде вървиме? Вчера или ден господин Шулц каза, че комисията трябва да бъде е, накарана и да бъде трябва непременно да наложи подобна такса. Но кой ще плати тази такса? Обикновения гражданин. Господин Карл. Президент. Господин комисар, господин председател на съвета, госпожо председател, искам да направя пет коментара, пет бележки. Първо, съжалявам, че една такава важна среща, като специалния съвет на Екофин вчера, се състоя успоредно с речта на господин Барозо за състоянието на Съюза. Трябва повече координация. Ако всеки дърпа чергата към своята страна, нещата няма да стигна до никъде. Трябва да се координираме по-добре, така че да можем ние да се изслушваме и да хората да ни слушат. Иначе пилеем средства. Второ, без решението от юли нямаше да отбележим напредъка, кой, на който сега се радваме. Без решението на Европейския парламент ня... Е, председателя на Централната Европейска банка нямаше да бъде председател на надзорния съвет. Благодарение на сътрудничеството с комисията и с Белгийското председателство успяхме да постигнем това. Трето, да, трябва да се води дебат за бюджета, но нека да бъдем ясни дебат за финансите може да се води, ако успоредно водим е, и социалния дебат, за да може всички политики, данъчна и, и, и социална, да бъдат изведени на европейско равнище. По отношение на всъщност, когато ние създаваме нещо като Международен валутен фонд на европейско равнище. По отношение на таксата върху финансовите операции, трябва да кажа, че сега те първа почва дебата. Ние от, година задаваме въпроси и непрекъснато ни прехвърлят към Г20, към държавите членки. Е, каква ще бъде ставката? Кой ще получава парите? Направете проекти, тогава ще го обсъждаме. Госпожа Ферейра. Благодаря, госпожо председател. С координираните действия по отношение дискусията, която бе водена вчера за европейското полугодие, наистина е факт. Но дали наистина ръста и заетостта ще бъдат в центъра на пакта за стабилност и развитие. Необходимо е да разгледаме всички останали задължения, включително и задълженията, които имат държавите членки, когато работят съвместно. Когато става въпрос за развитие, ние не би трябвало да прибягваме към опасната инициатива на санкциите. Така че, господин комисар, тук трябва да се намери правилната посока на развитие. Благодаря много на всички по отношение за финансовия надзор. Благодаря изключително на комисаря Бърние, който работеше заедно с парламента и Белгийското председателство, за да постигне добър резултат. Наистина по този начин се защитава, според нас, интересите, интереса на европейските граждани. Трябва да използваме същата методология за всички останали проблеми в нашия дневен ред, за да постигнем успех. И освен това искам да кажа, че много се надявам, че когато се стигне до разрешаване на банковите кризи и системния риск, тогава ще можем наистина да оценим европейското измерение на тези проблеми. Господин комисарио, много е важно да можем да разгледаме и дневния ред на срещата на Г20. Не бива да се отказваме от битката срещу отбягването на данъците, от данъчните райове. Това са теми, които не бива да забравяме, така че е необходимо банките да дадат своя принос в тази насока. Благодаря. Благодаря. Председателката прекъсва. Сега Вики Форд. Благодаря. Приветствам споразумението за а, структурата за надзор Зная, че колегите, разбира се, трудно ще ме разберат, като го казвам това, но това е деликатен баланс между защитата на пазара от е, трансгранични рискове, а също така и запазване националните отговорности. Комисарят много ясно ни обясни. И аз наистина очаквам с интерес бъдещата ни работа, за да можем бъдещите успехи в крайна сметка да не доведе до нарушаване на деликатния баланс. Държавите членки трябва да стигнат до споразумение между отношения стандартите в международен план и след това да ги прилагат в национален план, защото по този начин ще можем всъщност да спазваме международните правила. По време на дебата един от колегите каза, че е изключително важно а, а, не, ръководителя на а, съвета за риска да бъде и ръководител на Централната банка. Вчера стана дума за риска от данъка върху банковите операции. Това наистина ще бъде трагедия за Европа. Нека ние като политици да си държим на даденото обещание и да изслушаме човека, който сме обещали да слушаме. Председателката. Благодаря ви, госпожо. Госпожа Окони, две минути. Благодаря ви, госпожо председател, господин министр, господин комисар, скъпи колеги. Както вече споменаха моите колеги, по-специално Жан-Пол Госес, както и по време на вчерашния дебат, стана ясно, че има нужда от повече Европа за създаване на пълна за ЕСЗАЕТО, за регулиране на пазарите, за намаляване на несправедливостта. Това каза господин Дол и аз съм абсолютно съгласна с него. Мисля, че най-после държавите членки разбраха, че трябва да бъдем смели, когато става дума за бюджет и финанси. Първо, за вече стана ясно, че протекционистския рефлекс е пагубен за нас. За това споразумението с със съвета относно надзорния пакет, който ще бъде гласуван на, на следващото пленарно заседание, е отличен и е голям успех. Но необходима е още по-добра истинска координация между бюджетните и финансови системи на различните държави. Трябва да постигнем економически федерализъм и финансова федерация защото ние сме съгласни, когато става дума за економика, но когато става за дума за бюджет, всеки защитава своите интереси. За това държавите членки трябва да представят своите бюджетни стратегии всяка година през пролетта. Но практиката ще се наложи пред е, правилата. Аз самата бих искала да бъде създадена една истинска стратегия в економическата, промишлената и социалната сфера. със съжаление отбелязвам, че националните парламенти не участват в целия процес на координиране. Обръщам се към представителя на съвета господин министър, националните парламенти трябва да играят основна важна роля за създаването на европейска финансова и бюджетна политика. Госп... Председателя прекъсва и дава думата на господин Санчес Преседо. Госпожо председател, искам да поздравя председателството, което успя да приеме единодушно пакета, прияти от парламента за надзора. Испанското и сега шведското, испанското и бългийското председателство успяха наистина да постигнат резултат и един решителен ангажимент в полза на реформата на финансовия сектор в Въвеждането на европейско 6 е също е положително. Не нуждаем се от точен график, с едно, който да има, е, в който да има участие и парламента. Много е важно да се постигне економически растеж, за да може да изградим економически и социален съюз, от който се нуждаем. Трябва да имаме европейска система за надзор и за решаване на кризи, която да отчита економическото възстановяване и другите елементи на финансовата реформа, за да не наруши вътрешния пазар. Трябва да има по-добра координация по отношение на облагането на таксата върху финансовите операции. Очакваме съобщението на комисията такса, за такса върху финансовата дейност, което ще стабилизира пазара, ще е, пречи на изтичането на данъци и по този начин ще допренесе за постигане на целите на хилядолетието. Благодаря. Сега давам думата на господин Скинер за минута и 30. Благодаря. Господин комисар, господин Рения. Благодаря много за подкрепата за пакета за надзор, което е, изглеждаше понякога като да пипаш горещо яйце е, наистина изпълнителните мерки дали ще бъдат е, по-продуктивни е, и по-бързни, надявам се, че ще бъде така. Вече се изказа становище, с което искам и аз да се съглася. Наистина, това е прогреса, към който се стремим. Европа и не само еврозоната трябва да е твърдо решено по отношение на увеличаване регламента, за да има предпазно клаузи. Наистина, саморазрушително е за Европейския съюз като цяло обратното обратната позиция. Европейският съюз трябва да играе изключително важна роля при създаването на световните стандарти. Проблемът е в това, че ако вярваме, че създавайки стандартите в Европа само това е достатъчно, ще ни доведе до голяма грешка. Затова приветствам е, казаното от комисар Барние по отношение на е, дискусиите, които трябва да се водят между САЩ и Европа за сравнителни постижения и сравнителен напредък. Аз лично, заедно с моите колеги, с радост съм съгласен да направим нужното, за да вървим напред в тази насока. И искам да попитам, къде точно се намираме по отношение на този трансатлантически съвет или този диалог? Докъде ще стигнем? Докъде очаквате, че ще стигнем бъдеще? По имаме проблеми, които все още не можем да решим сами. Благодаря. Председателката. Думата има господин Ланкок. Минута и половина. Скъпи колеги, Екофин вчера взе решение за, налад, за приемане на европейското 6-месечие. Аз приветствам подобен напредък създаването на обща бюджетна политика едно, но координацията е нещо друго тук налагането на намаляване на разходите в Европа дава вече своите отрицателни плодове. Това води до стагниране на европейската економика и в скоро време и економическия ръст в Германия ще спадне. Налагането на автоматичното налагане на финансова секция на страни, които са изправени пред криза, води до критични резултати. Това означава намаляване на вноските в е, бюджета на Европейския съюз. Вчера 2 милиона и половина граждани демонстрираха във Франция а Европейския съюз има нужда от социален мир за е, развиване на економическия растеж. Какво правят европейските институции? Те, те припалват огньове и пожари. От името на нашите граждани трябва, скъпи колеги, да разберем, че е, пакта за, стаб, за стабилност е политическа грешка и води до пагубни последици. Сега процедурата за спонтанни изказвания. Господин Нитрас, имате думата за една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Компромисното споразумение за финансовия надзор е накрено необходимо Европейския пазар се нуждаеше от такъв механизъм и съм много доволен, че той беше способен и че това ще се осъществява от Европейската централна банка, и ще, която ще играе главна роля в тази система. И това позволява да гледаме на бъдещето е, е, оптимистично. По отношение на Европейския европейското 6-месечие е много добре, защото това ще позволи да координираме политика. Тук не става въпрос само за пари, а и за всички инициативи, които поемаме. не трябва да забравяме, че правителствата на държавите членки, които взимат решения, се ангажират да спазват, но това не са единствените, те не са единствените, които взимат решения. Господин Куташ. Скъпи колеги, само пакта за развитие и стабилност трябва да бъде развиван в бъдеще, но също така и общият социал-економически модел в Европа. Е, искам да ви кажа, че е, тези модели все още някакси не се е, справиха. Те някакси се провалиха. 10% от европейските граждани са без работа и все още има спад в економическото развитие в държавите членки. Имаме проблеми в е, цялостното економическо развитие, потоците, финансовите потоци и е, разбира се, е, надзора на пазара вече се оказва нещо изключително необходимо в Европа. Всичко това е свързано и с единния пазар и единната валута. Приветствам решението на Екофин по отношение надзора и създаването на Европейския орган за системен риск, както и другите органи. Приветствам и идеята за наблюдаването на европейските бюджети в европейското полугодие. Госпожа Фиграйдо, една минута. Сеньоре президент, Госпожо председател, когато става дума за спекулации, наистина и получаването на огромни печалби по скандален начин, е, това не може да се приеме. Що се отнася до налога върху банковите операции, мога да кажа също, че всъщност се използва само претекста за кризата, за да се подкопава демокрацията. И държавите членки се превръщат в едни кукли на конци. Националните бюджети ще се проверяват от е, европейски директорат или дирекция и е, пакта за стабилност и развитие вече връзва ръцете на политиците и онези, които взимат решение. Мисля, че това всичко не може да оправдае потъпкването суверенитета на всяка една държава членка. Правителствата трябва да взимат своите решения за економическата и социалната си политика, а сега а, Европа просто действа от името на лобите на големите групировки, групи, които се имат свои финансови интереси. И ние виждаме битките а, между а, които ще се увеличават в Европа. Председателката, благодаря ви. Госпожа Янко Сари, минута. puhemies kiitos puheenvuorosta. vielä благодаря ви, госпожо председател. Преди няколко години бяхме в е, Европа. Цареше либерализма и тогава казвахме, че те, либерализма може да реши проблемите, но сега се, се убедихме, че либерализма не решава проблемите и че трябва да има прав, правила, трябва да има финансов надзор, че трябва да има достоверни и надежни статистики. Така че според мен основното тук е реформата. Тя е от ключово значение. По, по време на, та, на тази криза ние разбрахме някои неща и взехме конкретни решения. Приключваме с процедурата за спонтанни изказвания. Първо господин Барние, след това господин Рейндърс. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на, из, на изказващите се депутати. Благодаря за положителната оценка за а, финансовия надзор. Искам да се върна към казаното от госпожа Ферейра относно гражданите, които са жертви на економическата, социална криза, които в бъдеще ще станат криза на екологичните кризи. Разбира се, гражданите ни избират и ние трябва да се отчитаме пред гражданите и трябва да докажеме, че наистина извличаме полуки от кризата. На, на Смятам, че ние постигнахме известен напредък в тази посока с доклада на госпожа Макарти и е, постепенно решаваме проблемите, които възмущават нашите граждани и доказваме, че парламента, съвета, комисия заедно е, търсят решение. Що се отнася до таксата на финансовите за сделки или транзакции, правиме подробен е, анализ е, на последиците, ако под какво ще бъде, какво ще стане, ако подобна такса се наложи на регионално равнище. Е, как, какъв е, ще бъде е, ефективния банков принос. Това ще стане ясно през октомври. Е, казвам на госпожа Феге, госпожо Фегерейдо, дебата продължава. Ние трябва да убедим европейците, че има още много какво да се направи в 27 страни, а след това ще трябва да убедим и останалата част на света, че трябва да работим заедно а, според някои изказващите, тази такса трябва да бъде наложена в колкото се може повече страни. Затова наистина трябва да убедиме нашите партньори в нейната в ползата от подобна такса. Мисля, че с. Е, освен на диалога с американците, трябва да се обърнем и към други региони, към Китай, е, Бразилия, Африка, която също ще играе важна роля, която е, в момента понася последиците от кризата. Що се отнася до казаното от господин Мартин и госпожа Подимата, Законите ни не са, не са абсолютно хармонизирани, не са подобни. Волкер е казал to big to fail, да, но ние в Европа смятаме, че независимо от ръста на банките трябва да има много добър надзор и принос и това в никакъв случай няма да ни попречи да създадеме добра структура. Що се отнася до надзора, да, парламента ще играе, играе и ще играе основна роля. Е, беше под, подчертано ролята на агенциите и начина по който ще им се ще бъдат управлявани, за да могат те да бъдат стабилни. Благодарение на, на вас и на отлагането на а, гласуването имахме време да обсъдиме допълнително нещата с съвета и ви благодаря. Да, необходимо е, необходимо е да има повече Европа, но да, наистина трябва е, да регулираме, трябва да налагаме надзор, трябва е, да е, има строги правила в, в, в, в финансовата област, за да се избегнат грешките от миналото, но същевременно трябва да има и финансов проект, визия за бъдещето, Вчера това бе казано от господин Барозо и ние трябва да направим всичко възможно, за да може тези 1 или 2% възможен ръст да станат реалност в вътрешния единен пазар и е, моя Оли Рен и господин е, Барозо ще направят много е, конкретни и предложение относно доброто управление в края на месеца. И, както казаха много от колегите тук, този нов метод на координиране ще, ще трябва да бъде добре фиксиран, да, да бъде координиран с правителствата, но на време е, добре е да се знае какво става в другите страни. Аз самия е, щях много да се получа на времето, когато гласувах бюджета в моята собствена страна, да, да мога да почерпа от примерите на другите. И оставаме на ваше разположение, заедно с колегата на Оли Рен, за да продължим да обсъждаме тези проблеми. Господин Рейндерс, имате думата. Госпожо председател, искам да благодаря на всички участници в дебата, които приветстваха постигнатото споразумение в областта на финансовия надзор. Това е една е, един общ успех на парламента, комисията и съвета, както споменаха много от вас, и началото на един процес. Надзора е внася наистина полза и това е един от първите уроци от финансовата криза. Сега трябва да се изберат много точно хората, които ще осъществяват този контрол, този надзор и да докажем неговата ефикасност в различни области, за да може да се постигне един все по-европейски надзор. Това ще мине през демонстрацията за, на неговата ефикасност на европейско равнище. И само така ще можем да напреднем. Но все пак, ще повторя, това е първия и най-важният урок, извлечен от финансовата криза. Създаването на тази архитектура на надзора сега остава просто да укрепим и да й предадем един наистина европейски характер. Вторият коментар, господин Гозес спомена това преди малко, Днес след обяд отново ще предприемем трилог, ще говорим за инвестиционните фондове. И смятам, че всички трябва да се задвижат, всички трябва да приемат подхода, който сме възприели, за да можем да успеем и в този дебат. Верно, че и в съвета има неща, които блокират и също се спъвате върху някои аспекти на инвестиционните фондове, но трябва да се постигне напредък. Мисля, че заедно с комисаря Бърни ние искаме да постигнем един стегнат график за влизане в сила на новите законодателни текстове. Вече се опитва, днес ще се опитаме да напреднем по инвестиционните фондове. Трябва и вие да си фиксирате такав, такъв график, търсейки една европейска рамка, защитаваща гражданите, потребителите по отношение на ред продукти и дейности, които се развиват на територията на Европа. И за да обобща е, хода на работата в областта на надзора, ще, както каза господин е, Барние, Бърние, ще направим една сравнителна таблица, сравнение на това, което става от двете страни на Атлантика и ще поканя председателя на комисията по е, паричните и е, е, економически въпроси да дойде на този съвет Екофик, за да може не само съвета и комисията, но и Европейския парламент да участва и е, да бъде въвлечен в, в, в работата по тази тема. Е, и да знаем какво остави от двете страни на Атлантика. На трето място няма да се спирам на фондовете за решаване на кризи. Господин Барние ще направи това в съобщението си следващата седмица. И само искам да, се спра на таксите върху финансовите сделки. По време на предишното председателство се опитах просто да започна дебат в Белгия имаше е, консенсус по тази тема. Този път не е лесно, да, верно. Този път дебатът наистина започна. Поня... Чувам искания и конкретни предложения за ставките, е, за базата на облагане. Е, идеите се развиват и се надявам това да позволи да почнем дискусия по техническите, практическите условия. А, сега това трябва да стане и в Г20, да намерим партньори, с които да вървим в същата посока. Дебата ще продължи активно. Мисля, че той вече доста се задълбочи в рамките на този съвет Екофин и в края на ноември на неофициалния кофин, мисля, че вече ще можем да вземем някакво решение за разпределението на средствата. Тази, тази такса няма да ни позволи да решаваме кризи, но ще помогне да се борим срещу а, спекулацията и ще освободи финансови средства, които могат да се използват в борбата срещу промените в климата, в помощта за развитие, за запушване на дубки. Дебата няма да бъде лек още не сме близо до края, но е важното е, че започна. И накрая консолидирания бюджет. Европейското 6 месец е само етап. Ще има и други мерки, ще обсъдим санкцието. Поетата насока е да обсъдим първо държавите в зоната евро, после да видим как да разширим тези механизми и да обхванем държавите, от Европейския съюз, които не са членки на еврозоната, как взема мерки за макроекономическо сближаване? Пакта, който ни обвързва в областта на бюджета е пактът за стабилност и растеж. Да не забравяме, че дебата трябва едновременно обхваща економическия растеж, заетостта, социалната и екологичната политика, които се водят в Европа. Дебата за бюджета не е само за връщане на равновесието в различните държави членки, а за качеството на бюджета, което да позволи не само баланс, но да гарантира економически растеж, заетост, развитие на социалната политика и активно участие в борбата срещу промените в климата. Трябва да се опитаме да осъществим всичко това. Белгийското председателство е готово да напредва по всички тези пунктове и още от днес след обед започваме с инвестиционните фондове. Благодаря, господин министр. С това приключваме дебата по тази тема. Искам да благодаря на всички участници. Сега преминаваме към следващата тема. Препоръка за второ четене на доклада на госпожа Егле за защита на живота.